Колеги, дамо и господа, да започнем. Благодаря. Сред нас, за наша радост, е министъра на търговията и инвестициите на Дания, която сега е председат, държи председателството, госпожа Пия Олсендир. Това е изключителен случай наистина, защото Дания за първи път председателства съвета. А сега имах възможност да имам работен обяд с нея, по време на който проведахме конструктивен обмен на становища като се надяваме, че през следващите 6 месеца датското председателство ще работи усилене, като ще направим напредък с основните досиета е, и нези, които сме наследили от предишното председателство. Надявам се сега от нейното изказване да научим повече за приоритетите на председателството по отношение, разбира се, на политиката в областта на търговията, която е нашият е, ресор. Периода е изпълнен с предизвикателства за Европейския съюз и аз е, очаквам тя да сподели с нас е, търговските проблеми като знаем в какво състояние е световната економика и ситуацията с кръга от Доха и това, че той бе сложен така настрани на лавицата, така да се каже, след конференцията от миналата година в Женева. И така да изслушаме нашият гост. Давам думата на министъра госпожа Пиал Сандиер за около 20 минути, след което а, ще има въпроси от координаторите на комисията и тя ще може да отговори. И втори кръг е, въпроси и коментари от останалите членове на комисията, след което ще имате пак и последната дума, но вие имате, казва председател, и последната дума за решение. Давам ви думата. Благодаря, че ме поканихте на а, срещата на вашата комисия и благодаря на професор Морейра. Поздравявам ви за преизбирането ви на председател на комисията. За мен е удоволствие да съм тук. Това е комисията, чиято работа може би е най-тежка, най обедно най обемиста. Аз приветствам демократизацията на търговската политика, въведена с Лисабонския договор, когато вие в парламента и държавите членки посредством съвета действате като съзаконодатели и давате съгласието си към за споразуменията за свободна търговия. Така Европейския съюз става по-силен и, получ... и отбелязва по-важни резултати. Като председател на съвета по търговски въпроси, аз очаквам конструктивно и ефективно сътрудничество с вас. Очаквам ние да придвижим напред дневния ред по законодателната част, както и на търговските споразумения през едните 6 месеца. В този процес е, очаквам да се получа от вас, е, да предизвикам е, интелекта ви и да почерпя от вашият опит. Кризата в Европа дава ясно да се разбере, че гражданите на Европа очакват от нас прогрес. Аз изслушах новоизбраният е, президент на Европейския парламент, да подчертава в речта си на пленарното заседание, че днес сме изправени срещу една ситуация, в която не е ясно дали ще можем да гарантираме по-добър живот за нашите деца от нашия собствен живот. И накратко, това показва за какво е политиката да гарантира по-добър живот за нашите граждани и за бъдещите поколения. И за това устойчивостта и зелените политики трябва да бъде част от нашата перспектива и аз ще се спра на тях отново. Заглавието на председателството на Дания е Работеща Европа. През следните 6 месеца нашата амбиция да придвижим стъпка напред Европа към решението на економическата криза. Създаване на работни места, ръст. Това са нашите цели в търговската политика. Обаче не по-малко важно е да подчертаем, че глобалната търговия трябва да бъде свободна и справедлива и да не забравяме нуждите на развиващите се страни. На последно място ще възстановим връзката между търговията и климатичните проблеми. Промени, извинете. Сега по-накратко ще се спра на нашите, накратко ще се спре на нашите приоритети. Първо, у нези, които са свързани с ръста и заетостта в Европа. Второ, ще говоря за плановете ни в областта на търговията и развитието. И трето, ще представя идеите си за нов поглед към търговията и климатичните промени. И на последно място важните правни актове и споразумения на нашия дневен ред. Когато се спираме на ръста и заетостта в Европа, явно трябва приоритет да бъде пазарният достъп за страни, които са в по-неравностовно положение – тези страни не са хомогенна група. Затова подхода към всяка страна се различава. Аз надявам, че ще отбележим напредък в подписването на търг... споразумение за свободна търговия с Индия. И това ще е една важна стъпка напред. Докато чакаме руската ратификация на членството в СТО, не трябва да изоставаме това досие. Трябва да продължим с нашите ангажименти в областта на търговията, инвестициите и енергетиката в новото споразумение. По отношение на Бразилия, очаквам, че следващият обмен на оферти в преговорите Европейски съюз Меркосур – ще се проведат към края на нашето председателство. Давам си сметка, че тези преговори съдържат не, не само агресивни, но и дефанзивни интереси за Европейския съюз. И на последно място, но не по важност, ние сме амбицирани Европейския съюз и Китай да се съгласят да започнат преговори за инвестиционно споразумение, включително достъп до пазара. В допълнение към това, ние ще разчистим пътя за преговори с Япония за сключване на споразумение за свободна търговия. Тази държава представлява огромен потенциал и не бива да забравяме и стратегическите последици от такова споразумение за Европейския съюз и отношенията му с Япония. Това е третата най-голяма економика в света. Обаче ние трябва да прозрем нещо, една твърда ангажираност от японското правителство по отношение на много, подхода към много нетарифни бариери за целите на силни търговски отношения. Също така ще подобрим економическите взаимоотношения с нашите съседи на изток и на юг. Търговските взаимоотношения с нашите а, търговци са важни, защото те са важен международен а, играч. Това са преговорите за дълбоки и всеобхватни споразумения за свободна търговия ДЦФТА. Колегата ми, датския министр по европейски дела, който отговаря за търговските взаимоотношения с съседите, ще работи най-вече в тази област. Сега фокусът е също по преговорите, които ще започнат наскоро, пак по споразумение за свободна търговия с Молдова и Грузия. Тези две страни могат да станат модел за добросъседски отношения. Но ние ще работиме в тази насока и с други държави. За съжаление, политическите развития в Украина са разочароващи. Такова едно споразумение с тях е готово, но придвижването на положението напред а, е трудно. Сега към нашите южни съседи. През март 2011 Европейския съвет обяви, че ние трябва да подкрепим процесите на реформи у южните ни съседи в резултат от арабската пролет. Това е една много конкретна възможност да либерализираме търговията и да подкрепим економическия ръст и политическата стабилност в региона. През декември миналата година съвета се съгласи да даде на комисията указания да започне преговори с Египет, Йордания, Марокко и Тунизия. Ние признахме, че това ще бъде дълъг е, процес. Той ще изисква политическа гъвкавост и от двете страни и отстъпки от двете страни. Ще бъде важно да се съобразим с деликатните страни а, е, при тези наши съседи. Но ако проекта искаме да успее, и аз се надявам, че ще успее, е много важно да се съхрани доверието към Европейския съюз. И за това приканвам парламента да се съгласи за допълнително споразумение по търговия с Марокко. Защото ако парламента го отхвърли, ще се направи стъпка назад в отношенията. Надявам и също ще пострадат и взаимоотношения с други страни. За нас ще бъде приоритет да направим всичко възможно да насърчаваме работата на СТО и кръга Доха. Това е едно много важно споразумение, което може да направи значителен принос към ръста, економическия ръст и заетостта. СТО е важен инструмент за интегриране на най-бедните страни към световната економика. Ние трябва най-вече да се стремим да придвижим нещата в полза на най-слабо развитите страни. Бъдещите стъпки ще означават и обмен на стоки по един екологично осъществим начин. Може би е една новост че не споменаваме насърчаването на, С, на СТО и кръга Доха. Това не означава, че няма да направим големи усилия. Ние трябва да направим максималното, което зависи от нас, но все още трябва да, все пак трябва да признаем, че нашите ресурси трябва да бъдат използ, използвани в полза на търговията в Европейския съюз. Инвестиционната област е също много важна за реста и заетостта в Европа. Като нова област в обща европейска компетенция, много важно да работим заедно, за да изпълним новата инвестиционна политика на ЕСА аз инструктирах моят екип да се ангажира за довеждане до край на триалога по а, регламента с парламента. Вече две години минаха от влизането в сила на Лисабонския договор и ние имаме задължението да работим заедно и да намерим още почва. Аз съм сигурна, че ще се съгласите, че все още съществува необходимостта от по-голяма правна сигурност за нашите инвеститори. И ние очакваме благотворен и конструктивен диалог и с вашата комисия, и с Европейската комисия. Нашите амбиции по отношение на ръста и работните места засягат и трансатлантическите економически взаимоотношения. САЩ е най-важният економически партньор на Европейския съюз и ние трябва да продължим да обменяме идеи, продукти и услуги. На последната среща на върха през ноември 2011 това намерение бе потвърдено и датското председателство слага ударението върху проучване на възможностите за разширяване на сътрудничеството на тази основа, като се включат нови интересни области на сътрудничество, като електронна мобилност и електронно здравеопазване. Важно е опитвайки да се справим с кризата, Европейския съюз да не и колко важно е да а, обръща внимание на отношенията си с по-далечните съседи в контекста на глобалната търговия. Ние трябва да имаме за а, център на вниманието търговията и развитието а, и да помагаме на развиващите страни, особено най-бедните и най-уязвимите с цел създаване на устойчив економически ръст и намаляване на бедността. В, в, в рамките на Европейския съюз е изключително важно търговията и а, е, развитието и техните политики да бъдат а, е, взаимно допълняеми. Търговията е важна част от развитието. Тя допринася за развитието на нови пазари, за устойчив економически ръст, насърчава мира, сигурността и по-отворените общества. Датското председателство ще се съсредоточи върху съобщението на Комисията за а, търговия, инвестиции за развитие. И преговорите за новата обща схема на преференции като много важен инструмент и сигнал за, оставения, за останалия свят по отношение на ролята на Европейския съюз в областта на търговията. Съобщението ще бъде ще определи приоритетите и подхода към търговията и развитието през следващото десетилетие. За това смятаме да приемем заключение на съвета през пролетта. Тази схема е за преференциална търговия ще играе важна роля за подкрепата към развиващите се страни. Ще има преглед, който ще даде възможност да се подобри схемата и Европейския съюз да продължи да бъде лидер в тази област. Затова датското председателство очаква тясно сътрудничество с Комисията по международна търговия. Позволете ми сега, както обещах, да насоча вниманието си на важната област на климатичните промени, как търговията може да допринесе към това. Това е тема близка до сърцето ми. и тя има дълбока връзка с търговията. Климатичните промени искат нови решения, така че да обединим усилията си и да дадем възможност за устойчиви енергийни източници в глобален мащаб. Ние също така вярваме, че това също ще допринесе към ръста и увеличаване на работните места в Европейския съюз. Предисните дискусии по либерализиране на търговията и дневния ред на Доха спряха поради конфликта между индустриализираните страни и новите економики. Последните са до голяма степен подозрителни по отношение на дневния ред на развитите страни. Ние искаме да започнат нови инициативи, как да либерализираме търговията с зелени продукти. Но е, решения, трябва да се помисли какви решения да се вземат за либерализиране на търговията с стоки в рамките на двустранните споразумения и може би и многостранни споразумения. Трябва също така да помислим за други възможности за насърчаване на либерализацията на търговията, включително на предложения от страна на мозъчния тръст в Женева. Всяка една инициатива трябва да се съобразява и да се ответства на правилата на СТО. Важно е също да включим и развиващите се страни, и да им помогнем да направят напредък към зелена економика. Аз очаквам да, допринесат, да допринеса и вашата комисия за това какви опции да изберем. И на последно място, преди да приключам, ще се спра кратко на някои важни правни актове и търговски споразумения. Ние очакваме Европейския парламент да се произнесе по акта именно по време на нашето председателство. Това е важно споразумение, е, отнасящо се до е, стоки, фалшифицирани стоки. И то е допълнение към много важни други разпоредби в областта на защитата на интелектуалните права. Аз се надявам, че вие и парламента ще подкрепите това споразумение. По общия ни дневен ред имаме двата, двете предложения Омнибус, които искат да адаптират регламентите в търговската област към промените наложени от Лисабонския договор. В едните месеци датското председателство очаква да получи мандат от съвета да започне тристранни разговори. Ние смятаме, че перспективите са добри за успешно сключваме приключване на досието Омнибус 1, а после и Омнибус 2 в дух на сътрудничество. Предложението за задължителното маркиране на някои вносни стоки по отношение на происхода, ми бе, происхода им бе внесено преди години. И както си знаете, имаше задънена улица в разглеждането му предложението на комисията по отношение на регламента за маркиране бе подновено в дискусиите с съвета. Датското председателство ще започне да оценява възможности за доброволна система. Многостранните търговски споразумения с Колумбия и Перу също са важни, защото това са важни партньори в световното економическо широко пространство. Ние се надяваме да приключим до пролетта и споразумението ще донесе до позитивни развития в областта на спазването на човешкото човешките права. Ние споделяме загрижеността на Европейския парламент за спазването на, за наруш... по отношение на нарушаването на човешките права и следим отблизо развитието на този въпрос както и механизма за устойчиво развитие като глава от споразуменията за свободна търговия. Те не трябва да, под, да бъдат подценявани като инструменти, които оказват голямо влияние. Аз очаквам с нетърпение дискусиите в парламента и вашето сътрудничество. И на последно място искам да се спра на, на споразумението с Канада, на споразумението с Сингапур – където датското председателство залага големи надежди. Ние очакваме това споразумение да се подпише по време на нашето председателство. Предстои ни огромна работа. Много досиета, които дори не съм имала време да прегледам основно. Нека обединим усилията си да запретнем ръкави и да да претворим в действие работеща Европа. Аз като председател на съвета очаквам да работя с вас през идните 6 месеца. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря за това, че ни запознахте с програмата и позициите на датското председателство, включително и най-важните въпроси, които тя обхваща. Въпроси, по които ще работим през зимните няколко месеци. Както беше обявено, ще имаме два кръга въпроси и отговори. Ще започнем с координаторите, т.е. представители на политическите групи в Инта, тъй като нямаме прекалено много време. Се споразумяхме да ограничим времето за въпроси. И така започваме с представителя на НП. Уважаема госпожо министр, благодаря много за вашето впечатляващо представяне. Искам изрично да спомена, че подкрепям вашите изказвания. Искам да се спра само на четири въпроса. Една от темите не беше спомената от вас, а именно трансатлантическите взаимоотношения. Те, за щастие, се развиват много добре, но бихме могли а, с продължителна работа да, по да постигнем по-добри условия за нашите работодатели и а, се опитахме да постигнем напредък по разговорите с, за трансатлантическите отношения в областта на заетостта. Бих ви помолил да кажете няколко думи по този въпрос. Второ, споменахте Япония. Европейският парламент под подписа или се договори за резолюция, в която се изразява нашето желание, преди да започнем преговори, да видим първи стъпки от японска страна. От години работим, разговаряме за нетарифни бариери, нямаме напредък. В Женева миналата година не беше постигнат също така напредък. Моето впечатление след посещението ми в Япония последната година е, че японците знаят какво очакват от нас, но не знаят нашите очаквания. Бих бил а, е, доволен, ако започнем преговорите си едва след като Япония даде знак и предприеме първи стъпки, така че не само да говорим, а да действаме. Третата тема Индия. Всички ние искаме споразумението да се сключи възможно най-скоро, но има доста изключения, от индийска страна, например в автомобилостроенето, машиностроенето и моята политическа група е на мнение, че всички тези изключения правят това споразумение почти невъзможно. То трябва да бъде основополагащо търговско споразумение и не бива да се допуска толкова изключения. Последно, много харесах думите ви за промените в климата и връзката с търговията. Имате положителен подход. не се ограничавате само с митнически споразумения трансгранични. Трябва да помислим за това, кои стоки действително са благоприятни за климата. Трябва да осъществим връзки диалог с СТО и се радвам на вашата положителна насоченост. Много благодаря още веднъж и ви пожелавам а, успех на множеството теми, с които се заемат. Now... Благодаря. Сега Бърнат Ланге, който е координатор на социалистическата група. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, сърдечно благодаря за вашето представяне. И аз смятам, че вашият подход е много положителен в много насоки и рефлектира онова, което ние обсъждаме в парламента. Аз също имам четири точки, които искам да спомена по-подробно. Много ми хареса това, което казахте. Търговията трябва да допринесе за създаването на нови работни места в Европа. Тази предпоставка би трябвало по-често да е, е, е в центъра на търговските преговори. Защото мнози не смятат, че търговията сама по себе си има стойност, но според мен тя е обвързана и с заетостта в Европа. Това автоматично ни води към темата Европа, е, към, към темата Япония. Е, вие очертахте перспективите за сключване на споразумение с Япония Разбира се, че има много нетарифни бариери. Пазарът в Япония е много по-малък, отколкото пазарът за японски стоки в Европа. И искам да ви попитам какви сигурности, какви гаранции имаме ние, че ще се запазят работни места в Европа. Корея, например, продължават да съществуват тези нетарифни бариери. След това Доха не споменахте това като първи приоритет, е, съвършено справедливо. Ако се вземе предвид е, отношението на много държави смятам, че трябва да се съсредоточаваме по-скоро е, върху двустранни регионални споразумения, отколкото в по-глобални. Трето, Колумбия. И следващата половин година ще се говори по тази тема в парламента. Малко съм загрижен, че положителното развитие в Колумбия все още няма да е достатъчен, за да компенсира всичките нарушения на човешките права. И положението в Колумбия няма да е достатъчно стабилно, когато сключим търговско споразумение. Какви гаранции можем да получим ние за спазването на правата както на работодателите, така и общо погледнато на човешките права. Дали не трябва да съставим план за действие, защото съветът спомена, че това няма да е споразумение на Европейския съюз. Това ще бъде смесено споразумение и съвета трябва да го ратифицира точка по точка или разделно. И ако станат известни нови факти за нарушаване на човешките права, то подписването на споразумението трябва да бъде отложено. Но това ми се струва доста нереалистично и тук искам да спра, защото времето ми за изказване изтече. Благодаря. А сега Метин Казак, координатор на групата на либералите. Аз съм тук, да. Също искам да поздравя госпожа министър Олсендир за изключително интересното, задълбочено и амбициозно звучаща програмни намерения за датско председателство. От името на моята група също пожелавам успех за тези начинания. Също бих искал да се спря на три основни теми, които ни интересуват. На първо място като постоянен така, докладчик за Япония, също бих искал да заостря вашето внимание върху очакванията ни от резултатите от този скопик екзерсайз, който в момента е в ход на който, който ние разчитаме да даде ясна визия както на нас, така и на японците, върху какво евентуално ще седнем на масата за преговори, върху какво ще говорим. Моят въпрос е какви са вашите очаквания от тази, е, този скопик Exercise и дали, ако той се окаже недостатъчно амбициозен като резултат, това ще повлияе върху крайното решение дали да започнат или не преговори за подписване на споразумение за свободна търговия, защото все още естествено различията продължават да съществуват между двете страни. Вторият ми въпрос, въпреки че в писмения документ, който получихме, Съединените Американски щати не фигурираха като приоритет за датско председателство. Във вашето изказване чух, че все пак вие също разчитате за, на а, интензифициране на контактите, търговски и економическите с а, САЩ. Ние чухме, че е създадена и група за, на високо равнище, която да прегледа всички възможности на масата за двустранно сътрудничество, включително и евентуално а, сключването на споразумение за свободна търговия. Смятате ли, че по, вашето, по време на вашето председателство една такава а, започването на преговори за такова споразумение е реалистично? И третият ми въпрос е свързан с, естествено, кръга от преговори от Доха. А, естествено ние очакваме от всяко председателство, като че ли с магическа пръчка да се развърже гордиевия възел и да започне да се види светлина в тунела. Радвам се, че вие имате амбицията също да, да дадете своя принос в тези общи усилия. Но виждате ли възможности, вие споменахте някои писни, но все пак в, ако не цялостно, то поне в секторни насока. В секторна насока очаквате ли все пак да се постигне някакво споразумение по различни е, секторни е, е, за секторни споразумения в тази насока, дали това е реалистична възможност за вас. Благодаря. Благодаря, Метин. А сега е никлабов от Зелените. Мерси, е, господин председател. Благодаря, госпожо министър. Поздравления е, за вашето е, председателство. Поздравления за изложението. програмата ви е много амбициозна. Вие споменахте почти толкова перспективи, колкото и комисарят, който ги редовно идва гост на нашата комисия – Става дума и за не едно споразумение за свободна търговия. Трябва да се попитаме обаче за въздействието на кризата, която преживяваме. Колегата Ланге спомена въпросът за заетостта. А ние непрекъснато в нашите страни обсъждаме въпроса за реиндустриализацията и за изнасянето на предприятия от нашите страни. Тези въпроси са още по-трудни днес, защото ние нямаме обща промишлена политика. Ние не знаем към каква економия се стремим. И ние в момента се опитваме да дефинираме подобна политика чрез поредица от споразумения за свободна търговия. Някои неща печелим, други губим. И т.е. ние така градиме доста хаотично една подобна политика, а не чрез една добре обмислена конструкция. Искам да попитам, вие възнамерявате ли а, а, да дефинирате какво искаме от нашата обща промишлена политика, от нашата обща риболовна политика, от нашата обща търговска политика? А, какви трябва да бъдат техните цели? Споменахте арабския свят. А, наистина това е една невероятна възможност арабската пролет, на която станахме свидетели, проектът, процесът на демократизация. През последните години имахме възможност да станем свидетели на регионалната интеграция в Магреб и Машрек. А, бихте ли искали обаче да се сключат двустранни споразумения с страните от южната страна на Средиземно море? Или имате а, амбиции, които взимат предвид регионалната интеграция в, в Средиземноморския басейн? Споменахте и климата. Разбира се, няма в никакъв случай да ви противореча. Напълно право, право е да се споменава този въпрос. Обаче в Южното полукълбо виждаме обезлесяването. Обезлесяването е големия проблем, защото става дума за едно индустриализирано, едно индустриализирано земеделие, земеделие, което спомага за обезлесяването. Ако ние преговаряме с Китай. Знаем, че Китай има конкурентни предимства, но благодарение на един екологичен, данъчен а, и а, а, социален дъмпинг. Ако утре, ако продължим така, няма, няма, няма да имаме нито, един, но, нито едно предприятие за производство на фотоволтаици в Европа. Тоест, как може да насърчаваме търговският обмен? а като имаме предвид факта, че днес либерализацията може да има точно обратни резултати а, на това, към което се стремим. За индустриализацията на Европа, за новата економика и за развитието на страните от Южни полукълбо. И накрая за Канада. С това ще приключа. Това е един прекрасен пример. Европа участва в една борба срещу Канада за отменяне на така нареченият Green Energy Act в Онтарио. Там, където става дума за обществените поръчки, която дава предимства на местните предприятия. Европа се бори срещу това. Но в рамките на споразумението от Киото ние се опитваме да стигнем до споразумение за свободна търговия. И това е също едно противоречие, дълбоко противоречие, което е част и от борбата срещу измененията в климата и част от това, към което стремим свободния търговски обмен. Благодаря. ECR, Консерватори и реформисти Робърт Стърди. Дейвид. Той отсъства. Дейвид Камбъл ще говори от негово име. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за интереса ви към търговията и а, особено това, което казахте за голямата отговорност на членовете на нашата комисия. Сега по въпроса за отношенията с Колумбия. Ние посетихме президента Сантош миналата година и аз директно го, а, му зададах въпрос и бях убеден от отговора му. А, и това, което е моя загриженост е, че става дума за търговия, не толкова за политически въпрос. Има по-добри начини да се обсъжда този въпрос. И особено като търговска комисия а, по отношение на тези споразумения, а, те са политически и а, а тук ние говорим главно за търговия с а, в Колумбия ние имаме работа с една държава с 46 милиона население, колкото Украина. 6% ръст скоро ще стане третата най-голяма латиноамериканска държава след Бразилия и Мексико по отношение на економическо развитие. Водач в много области, държави в Азия, Южна Африка и така нататък. И е много важно да не бъдем отклонявани от по-маловажни въпроси. От тези неща ние споделихме с президента Сантош. Аз не искам да видя едно левичарско лоби и на един дневен ред подобен на Кастро и Чавес. Тук става дума за търговия и нека да се придържаме към въпросите на търговията и е много важно за всички нас това, тъй като ние искаме да увеличим работните места навсякъде във всички области. За това а, нека не бъдем разсейвани, отклонявани от други амбиции в други посоки. Благодаря. Благодаря. Сега е време за координатора Хелмут Шалц. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо министър. Много се радвам да продължим сътрудничеството си в други функции. Вие споменахте економическо развитие, работни места, заетост, климатични промени. Всичко това се обсъжда, но когато говорим за търговски взаимоотношения, тук а, става ясно, че всички от тези въпроси а, се свеждат до търговски споразумения. Искам да спомена три аспекта, които са много важни за мен. Многостранното търговско сътрудничество да, за и против. Това е голямо предизвикателство. А, трябва ли а, те това сътрудничество да бъде по-скоро регионално и по-скоро двустранно. Е ли това мотор за по-голяма заетост и създаване на работни места? В тази връзка би се интересувал дали датското председателство както разбрах от вашите встъпителни бележки, има намерение да е, гледа на взаимоотношенията между съвета и парламента като на равнопоставени партньори за определенето на търговските взаимоотношения. Е, защото тази равнопоставеност е, липсваше в миналите години. Надяваме се, под датското председателство тези добри взаимоотношения да се развият и задълбочат. Споменахте глобализацията. В тази връзка а, трябва да приемаме именно позицията на другия, на нашия търговски партньор. Когато говорим за двустранни или за регионални партньорства на търговска основа, винаги трябва да се попитаме какви са интересите на нашите партньори. И Китай, Япония, Бразилия, трети държави, развиващи се економики, всички те са едни равнопоставени партньори. Европейският съюз трябва да се съобрази с това и нашето сътрудничество трябва да бъде съобразено с тази позиция. Смятам това за важно. Трябва да се попитаме какви са интересите на тези държави и да ги адаптираме и да ги приложим в нашата работа. Миналата година имаше редица инициативни доклади, като Сайфи, Жадо, във връзка с аспекти, които вече споменахме. Там също става въпрос за начина по който ние си представяме реализирането на стратегията 2020 в областта на търговията. Накрая, госпожо министър, Искам да спомена проекта Суни ITT. Той е свързан с социалното развитие, с климатични аспекти и с справедливост между поколенията. Дали датското председателство смята да а, подкрепи подобни важни проекти? Благодаря. Thank you. Благодаря. Моля ви, придържайте се към времевия регламент. Иначе няма да съм справедлив към всички. И за да приключим този тур, сега господин министр, към края на много впечатляващото си експозе, вие завършихте, като казахте, като споделихте загрижеността си относно финализирането на търговското споразумение с Канада като представител на държава, която имаше търговско споразумение с Канада преди ние да станем член на Европейския съюз. Споделям вашата загриженост. Разбира се, то се бе задържано поради два причини. Тюлените е единия въпрос. Това не е форума, на който да, спи, да се спираме на валидността на тези наши тревоги. Имаме други е, възможности. По отношение на е, е, кръсноречието на господин Жаду, това са политически тревоги и те трябва да се разглеждат на политически заседания. И аз имам три въпроса към вас. Те са с по едно изречение всеки. Как гледате вие на политизирането на търговската политика? Дали подкрепяте нейното политизиране или сте срещу? Дали ще сме свидетели на по-голяма или по-малко политизиране по време на детското председателство? Какво е? Какви са вашите възгледи? С това приключваме а, този кръг. Да не забравяме, че после имаме още един от е, членовете и аз е, давам възможност за 5-6 души, не повече, да вземат думата. Сега давам думата на госпожа министъра да отговори на въпросите на координаторите на различните политически групи, членове на нашата комисия. И на вас ще трябва да ви дам е, регламент, времеви 8 минути, съгласна ли сте? Най-много 10, не повече. Да започна от самото начало и да се надявам, че ще отговоря на всички въпроси. Ще започна с Даниел Каспари първо за трансатлантическите взаимоотношения. Аз ги споменах в моята реч и все пак кратко направен е анализ, сега се прави анализ и ние очакваме резултатите да видим какви ще бъдат. Трябва да си даваме сметка, че не можем да вземаме решения без да знаем на къде вървим. И за това мисля, че това бе, бе кратка напред, че през ноември 2011 САЩ и Европейския съюз се съгласиха да ускорят е, съвместните взаимоотношения и се надяваме, че по времето на датското председателство това ще се предвижи напред за Япония. Аз а, е, е, съм била свидетел на отстъпки в а, Женева, където Япония всъщност се, се съгласи на някои отстъпки от своя страна. Това се очакваше дълго време, 10-12 години а, на, по отношение на едно бъдещо споразумение. Като че ли никой не, се, не очакваше, че Япония ще се съгласи на тези отстъпки. Но аз мога а, със сигурност да кажа, че Япония се опитва да изпрати сигнал към Европейския съюз, че те са отворени към а, сключване на едно на споразумение за свободна търговия. Аз наистина съм била свидетел, забелязала съм го. Но разбира се, ние очакваме и а, други отстъпки от Япония в а, бъдещия период. Докладчикът от Европейския парламент а, може да потвърди това, а, че имаше наистина, бяха от... беше създадена една добра основа, почва за работа по-нататък, за свободното, споразумението за свободна търговия с Индия. Да, съгласна съм, че е трудно, но е много важно, както и за Европейски съюз, така и за Индия. Трябва да признаем, че ако Европейския съюз ще бележи ръста. Ние се нуждаем от такъв ръст по време на економическа криза. И да, ние трябва да обърнем внимание на новите пазари. Индия е такъв ново появил се пазар. Знам, че всеки от вас очаква подобен ръст да отбележим и в нашите собствени държави членки, подобен на този в Индия. Тоест, ние се надяваме на добро развитие на нещата, защото това означава работни места в Европа. Аз ценя високо факта, че сте положително настроени към нашите идеи в областта на борбата с климатичните промени. Господин Ланге, за Япония отговорих вече и се надявам, че и за вас е достатъчно. По кръга в Доха ще кажа да бих предпочела да има само пукнатини и да се придвижим напред. Не е лесно и не виждаме много обещаващ път. Русия се включи през декември и всичко това показва, че многостранните споразумения имат добра инерция и това показва колко е важно за света и да работим също и по линия на СТО. И макар и да не, да не е финализирано, все пак виждаме подкрепа от всички участници. Няма съмнение, че Европейския съюз ще подкрепи да речем, параграф 40, алинея 47 от кръга. Има добра воля за това и ако това е възможно, ще се придвижим напред. За Колумбия много членове на Европейския съюз се тревожат по този въпрос. Да, имаме отбелязан прогрес вече, но все още има и съвсем очевидни предизвикателства. Можем да поговорим, ще е, изслушах вашата бележка за нуждата от план за действие. И наистина е важно да се придвижим напред, Мартин Касък. Аз, Аметин Казак, извинете. Много е важно да се финализира през марта. Сега още рано да се каже. Ние имаме положителна нагласа към Япония, особено с оглед на постигнатото в Женева. Много е важно да видим как взаимоотношенията с САЩ, как ще бъдат анализирани но това също е свързано с ръст и заетост в Европа. И вие като политици сигурно ще се съгласите, съгласна съм и с това, че очакваме резултати. Жадо. Да, съгласна съм, че, сме, че имаме високи амбиции. Е много важно във време на криза да имаш такива амбиции. Както казах, за нас е важно когато да говорим за економически ръст и, и за една зелена атмосфера в този контекст. За това подчертавам важността да направим прогрес а, в зелената економика, устойчиви енерг... Е, енергийни източници, защото това е наистина една зелена перспектива. Следващата тема арабската е пролет – това е една уникална възможност и ние трябва да се възползваме от нея. И съвета подчертава, че трябва да, да дадем възможност за сключване на такива дълбоки, всеобхватни споразумения с страните но нека видим как ще продължат да се развиват нещата в тези държави. Но е важно да дадем знак, че подкрепяме тези страни. Те трябва да имат това усещане, че им се дава възможност да се развиват и да не в своя регион. Но трябва да постигнем и баланс трябва да си даваме сметка, че някои от страните в Южна Европа имат много високи проценти на безработица сред младите хора и тук трябва да постигнем баланса. Дейвид Кембъл относно Колумбия. Разбирам тревогата ви като търговията да бъде заложник при дискутирането на едно споразумение за свободна търговия с Колумбия, но трябва да имаме последователност в политиката на Европейския съюз и трябва да отчитаме въпроси, свързани с човешките права и тяхното нарушаване. Тоест, трябва да има баланс. Има наистина силни силно политическо позоваване на нуждата да се предприемат правилни стъпки, стъпки в правилна насока от тази държава а, по отношение на спазване на човешките права и наша, от наша страна до суспендиране ме едно такова а, сключване на споразумение, ако те не го сторят. Тоест баланс между тези два проблеми. Хелмут Шулце. Радвам се пак, че ви виждам. Споразуменията за свободна търговия. Съгласна съм с вас, че че резултата от тях им е економическа ръст и по-голяма заетост. Аз наистина смятам, че свободната търговия е много плодотворно. Има плодотворни резултати. И когато сключваме такива споразумения, ние не понасяме загуби. В Европа обратното, ние имаме ползи Съгласна съм, че съвета и Европейския парламент са партньори в тези споразумения. Това е абсолютно безсъмнено по силата на вземането на съвместни решения по сила на Лисабонския договор. И че те са равноправни партньори. Светът се променя и за това поставяме ударение върху новите пазари. И се надяваме, че ще дойде момента, когато ще сключим споразумение за свободна търговия с Индия. Но ние с тази държава водим и политически а, диалог. Сега за споразумението за свободна търговия с Канада – Да, важно е да разглеждаме търговската политика като а, оказващо въздействие върху други области. А иначе бихме били наивни. И, например, сключваме такова споразумение, ние подчертаваме на и политически аспект на нещата, като например спазването на човешките права. Защото това са ценностите на Европейския съюз и ние не можем да не ги а, помним. Благодаря много за вашите много директни, откровени отговори. Сега да преминем към втория кръг. Господин Кардини и други членове. Christopher Фион. Изброих имената, дали съм пропуснала някого, пита председателя. С това приключвам списъка, господин Кардини, който е заместник-председател и представител на НП. Sorry, I have to put... Благодаря, е, господин. Трябва да ви огранича в рамките на точно две минути. Моля, не надхвърляйте а, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, а, госпожо министър, за много впечатляващото а, и а, интересно а, изложение. Вие говорихте с ентусиазъм за това, което предстои на датското председателство гражданите на Европейския съюз несъмнено очакват напредък. И като казвам граждани, имам предвид, разбира се, и потребителите. Несъмнено търговията трябва да бъде свободна и справедлива. Затова бих искал да се спра на това, което споменахте във връзка с обозначенията за происход, когато става дума за стоки, които идват извън Европейския съюз. Потребителите искат информа, да имат информация. Те искат да са добре осведомени. А, и а, ние трябва да се погрижим те да имат тази информация, за да могат да направят своят избор. Това правило трябва да въжи за всички. Трябва да бъдем последователни в своите изисквания. Или а, ще бъдем последователни, което значи, че а, трябва да преодолеем различията в подхода, които вече съществуват. Трябва съветът и парламентът а, да вземат по-нататъчни решения. Вече нещичко е направено. Но необходимо е а, разумно споразумение по този въпрос. В никакъв случай не трябва да продължаваме с разнобоя, който съществува в момента. Датското председателство е, несъмнено ще допренесе за развитието на по-добри условия за търговия и за това не трябва да се забравят тези стъпки, които имам предвид. Има неща, които трябва да се направят, примерно, когато става дума за а, превозни средства, които вече са приключили полезния си живот, те трябва ли да позволим да бъдат изнасяни, например? Сега Кан Шните от е, Зелените. Благодаря. Благодаря, че вие като че ли ще заемете така средно положение между ЕКР и СЕД и крайната позиция на зелените. Но във всички случаи най-малко споразуменията за свободна търговия не трябва да ни пречат да се борим за по-добра околна среда и за хуманно отношение към животните. Затова понякога са необходими механизми, външни механизми за корекция. В, в никакъв случай не трябва да позволяваме съображенията за Канада, че трябва да имаме с тях проблем с водна търговия, да намаляват нашите изисквания към качеството на нашите горива. Дания има много добра история по отношение на прозрачността и затова ние очакваме тя да ни помогне да ни помогне механизма за решаване на споровете в СТО да бъде по-прозрачен. Мисля, че е много важно, ако разгледаме различни правни становища, имам тук становището на парламента, например, по отношение на акта, а също така и мненията на видни юристи, стигаме до заключението, че съществува едно така деформирано равновесието, не съществува между корпоративни права и правата на гражданите и потребителите и човешките права. Акта, ако бъде оставено на отделните страни членки, едва ли ще постигнем резултати. Затова бихме искали да помолим нашите колеги в съвета, там където Европейският съюз не може да постигне нещо, поне страните членки да се стараят да няма подобно деформиране на балансът на интереси. Сега Фиона. Благодаря, госпожо министър. Най-напред се радвам, че Дания най-сетне е решила да има министър, който отговаря за търговията. А това показва вашите сериозни намерения по отношение на търговията. Радвам се, че сте тук, защото а, имате търговска мисия а, тук. Но. Две неща искам да спомена. Първо искам да спомена въпросът за Тайван. Както всички знаем, имаме много амбициозна стратегия за свободна търговия с тази страна но ще кажа, че нещо, за свободна търговия, но ще кажа, че нещо са, липсва в нашата стратегия за съпроведение с водна търговия и ще кажа, че липсващото е именно Тайван. Знам, че има трудности, след последните избори, като че ли тези трудности намаляха. И дори да не искаме да сключим едно цялостно споразумение с водна търговия с Тайван, може би можем да сключиме споразумение за улесняване на търговията, например двустранно споразумение за улесняване на инвестициите, нещо, което Тайван направи, а нещо, което Япония направи. А, смятате ли, че е възможно да се направи нещо за улесняване на търговията между Европейския съюз и Тайван? А и второ нещо, което господин Каспари спомена. Имате положителен подход към измененията в климата, но искам да спомена едно. Един пример в това отношение. А това е споразумението в областта на информационната технология. Свободната търговия в областта на ИТ трябва да бъде именно пример за това, как може да сключваме споразумения за свободна търговия, които да благоприятстват а, а, постигането на нашите екологични цели. Благодаря ви, казва председателят. А сега Никола Риналди от АЛДЕ. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо министър, благодаря ви за вашето изложение. амбициозна, всеобхватна, но може би не толкова амбициозна по отношение на Тайван. Съгласен съм с това, което каза преждеговоривше. Нещо трябва да се направи, за да попълниме тази празнота в нашата политика за свободна търговия. Ако не така едно истинско споразумение за свободна търговия, то поне нещо за улесняване на търговията с Тайван. Второ, по отношение на регламента за обозначаване на происхода, мисля, че този регламент не е достатъчно а, амбициозен. Става дума за доброволно обозначаване на района, от който произхождат а, стоките. Би ми се искало а, да направите преглед на постигнатото а, в доклада на Християна Москардини прави преглед на този въпрос, за да виждаме, че обозначаването на происход е задължително само за много малък кръг стоки и има конкретни срокове, при които това задължение изтича. искам също да попитам и за акта. Не мисля, че вие споменахте изобщо акта в вашето изложение. Може да бъркам, но така да се струва но акта а, широко се обсъжда в различни форуми на този парламент. А, вече немалко е казано по отношение на нашите а, намерения, но независимо от това, редица граждани и кръгове са много загрижени Важно е внимателно да проверим още един път какво правиме, защото може да засегнем важни интереси на Европейския съюз и трябва да сме сигурни, че не правим грешка. Благодаря. Сега Пол Мърфи от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа министър. Хубаво е, че говорите за последователност в политиката. Защото аз мисля, че е абсолютно неуместно да се смята, че политиката и търговията са съвсем несвързани, че търговията няма никакво отношение към търговията. Ако се огледаме, виждаме, че това не е така. И мисля, че това ще е най-голямото предизвикателство на датското председателство да премости а, пропаста между а, човешките права и демокрацията от една страна и корпоративните интереси, търговията от друга страна. Мисля, че а, нашето отношение към Северна Африка трябва да бъде а, значи, възможността да скъсаме с тази политика. Станахме свидетели на революции срещу диктатури, а, а, а виждаме, че тези диктатури бяха а, явно или неявно подкрепени от а, Запад, от, а, от Европейския съюз и от други а, развити страни. И сега това ме води до Колумбия. Много важно е да продължим така да имаме, да, да бъдем здравословни, но скептични по отношение на Колумбия, колумбийското правителство. Оказа се, че правителството работи а, с а, наказателни отради а, за екзекуции и между 2000 и 2010 година там има така най-голям брой подобни екзекуции без съд и присъда. И накрая положението в Казахстан. През декември там имаше касапница от страна на държавните органи, полицията откри огън срещу мирните демонстранти. Имаше много жертви. А днес Владимир Козлов, е, ръководителя на гравната опозиционна партия, е арестуван. Е, арестувани са редица политически активисти, е, журналисти, телевизионни и други. Искам да знам какво е вашето отношение във връзка с преговорите с Казахстан за включване на договор за търговия, за сътрудничество. Не знам дали преводачите успяха да ви проследят. Много бързо говорихте. И искам да кажа и на всички, независимо какъв език говорят, да говорят толкова бързо. И накрая от НФТ, госпожа министър, искам да попитам за споразумението за асоцииране с Колумбия и други централно-американски страни, например Перу. Има редица въпроси, които искам да задам във връзка с тези споразумения. Тези споразумения имат решаващо значение за поощряване на стимулиране на растежа в Европа. Те са много важен елемент от нашата търговска политика. Но а, Съединените щати вече ратифицираха подобно споразумение и много европейски фирми и търговски дружества се тревожат от този факт. Те смятат, че ще се окажат в неблагоприятно положение спрямо американските си конкуренти. Колкото до човешките права, мисля, че трябва да се посочи, че събитието, събитията в тази област, това, което става в Колумбия, не може да бъде пренебрегнато. Не трябва обаче да пренебрегваме и постигнатият напредък в тази страна. Уважавам мнението на другите политически групи по този въпрос, но мисля, че трябва да седем, да поговорим, да намерим решение на тези въпроси, за да можем а, да приготвиме е, споразумението, защото това трябва да е наш приоритет. Иначе много търговски дружества в Европейския съюз ще се окажат в неблагоприятно положение спрямо американските си конкуренти. Благодаря, казва председателят. Гледам тук писмената програма на датското председателство и програма Търговия. Там се казва, че ще бъде включен Европейският парламент а, в преговор, търговските преговори в изпълнение на клаузите на Лисабонския договор. И това е добре. А, няма да се намесваме, разбира се, пряко в търговските преговори. Това е въпрос на комисията. Ние уважаваме разделението на властите, но бихме искали комисията да ни осведомява за това, което става и да взима предвид нашите становища. Както комисията се съобразява с позициите на съвета, така е добре да се съобразява и с позициите на парламента. Отбелязвам този пасаж в датската програма, но той ме подсеща да задам един въпрос. Как възнамерява датското председателство да предаде плът и кръв на това изявление, което е включено в тяхната програма? Имате думата, госпожо министър. Много ми е интересно да съм тук. Чувствам се сред приятели, много честен, открит диалог, дори и чаровен. Ще започна с а, отговор на Кристина Мускатини за европейските граждани. Да, те очакват от нас да бележим напредък, да създадем работни места, да осигурим ръст. За а, етикетираното за происход а, е, такава специална група има в съвета и ние е, следим инициативите на комисията по е, доброволно маркиране и комисията вече даде сигнал, че такъв един регламент трябва да включва и стоки внесени в Европейския съюз, така както и продукти на вътрешния пазар. Трудно е да се предскаже как държавите членки ще се позиционират по такова предложение, но е ясно, че много държави членки а, изискват нова оценка на въздействието преди те самите да а, поемат ангажимент. вече не е тайна. Аз съм член на Зелена партия, но в момента съм като представител на председателството на съвета на Европейския съюз и ще а, бъде честен посредник, така да се каже, но мисля, че всички ще извлечем полза, когато търговията и екологичните проблеми се разглеждат река за река. Това е един глобален ангажимент към борбата с климатичните промени. И Европейския съюз е много амбициозен, когато преговаря по този въпрос. Ако Добре е да, ако успеем да го решим този въпрос, заедно с решаване на въпроса за повече работни места и ръст, ще бъде отлично за прозрачността. Да, диспута в СТО да е прозрачен, но може да се каже и много повече. Това не е списък, в списъка ни на това, което трябва да си свършим като домашна работа за акта, споразумението за борба с фалшификациите. Аз не съм направо, напълно съгласна а, с а, това, което е на хоризонта. Защото а, тя се занимава с а, големи криминални групи. Не става дума да се ограничат гражданските права а, на индивиди, но а, да се ограничат криминалните действия. И ние тук спазваме достиженията на европейското право. Това споразумение не трябва да ограничи гражданските права или да бъде заплаха за потребителите. Ние знаем, че това ще бъде една политическа дискусия. За Тайван трябва да кажа, че много казаха наистина от вас, че сме амбициозни като председателство и аз мисля, че капацитетът ни ще бъде използван пълноценно през следващата половин година. Надяваме се в контекста на надеждите за отпочване на преговори с Япония, Индия, Сингапур и после и с Канада. Аз мятам всъщност, че да ни стига толкова. Ръцете са ни пълни, така да се каже. И вие запитахте за Тайван. За акта. Аз казах нещо в а, а, моето изложение и отговорих и на въпроса на зелените. Така че мисля, че съм отговорила. Сега за последователността за сближаването между всички политики на Европейския съюз. Трябва да го гарантираме и то не само във всеки сектор по-отделно, но и между секторите. при арабската пролет е една отлична възможност за света и Европа също трябва да грабне тази възможност. Имаше дискусии мащабни какво ще е бъдещето и за сега не трябва да пропускаме този момент, а, за да сключим споразумения за свободна търговия и да гарантираме ползи за нашите южни държави от арабската пролет. Но пак казвам, че трябва да имаме баланс за Казахстан. Трябва наистина да кажа, че няма да се връщам на тази тема. Не съм запозната потърсих нещо бързичко да ви отговоря, но по-добре, ако проуча въпроса по-добре и по-късно ви отговоря. За Колумбия. Да, зарадвах се на вашето изказване и не можах да салва името, казва председателя. Много е важно да а, се разглеждаме това перспективно споразумение в, в търговския контекст, но разбира се, и да предвидим политическата възможност то да бъде суспендирано във връзка с неспазване на човешките права. Но и то си има и економическа страна и големи ползи, както за Колумбия, така и за Европейския съюз. Повече работни места, ръст в Европа. Затова благодаря ви за вашето изказване по време на датското председателство ще се впуснем и по тази линия. Защото наистина едно търговско споразумение е преди всичко за търговия. И на последно място за участието на Европейския парламент, въпроса на председателя. Ние сме поддръжници на всички промени, проистекли от новия Лисабонски договор а всъщност е, парламента не е изцяло ангажиран в е, процедурите и специално и тези свързани с е, тези за свободна търговия. Давам си сметка, че вашата комисия е в непрестанен диалог с Европейската комисия. Ние а, Подкрепяме това и искаме да ви кажем, че и комисията и съвета винаги са положително настроени. Отново искам да заявя колко голямо удоволствие ми достави общуването с вас. Аз помадрях, така да се каже. А, и е много важно да провеждаме диалози с Европейския парламент, защото те обогатяват качествено решенията, взети от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много госпожо министър. Благодаря на всички членове на комисията, които участваха, а и на госпожа министъра. Проведе се една наистина много добра дискусия и аз очаквам да продължим в същия дух до края на датското председателство. Благодаря. Отличен преживяване беше парламентарна демокрация в действие. Fox, we have to resume our proceedings. Medical attention, please. Моля за вашето внимание, казва председателя. Минаваме на точка 16. Разглеждане на проекто доклад по собствена инициатива. Търговия за промяна търговска инвестиционна стратегия на Европейския съюз за Южното Средиземноморие след революциите на арабската пролет, докладчик Николо Риналде от АЛДЕ. В папките си имате проекто доклада. Дискутирахме Дискутирали сме го вече и сега давам думата на докладчика Николо Риналди. Председателя призовава за ред и тишина. Моля тези, които стоят прияви да по-бързичко да напуснат залата, казва председателя, за да може комисията да продължи работа. Благодаря, господин председател. Първо, искам да ви благодаря за вашето преизбиране на председател на комисията. Както споменахте, вече четири пъти обсъждахме този документ. Имаше и слушване в тази връзка. Там можахме също да изкажем мненията си. Имаше обмяна на мнения във връзка с документа. Представихме работния документ и сега стигаме до доклада. Ще бъда кратък, Водили сме неколкократни разговори с колегите. Изходна отправна точка са събитията след арабската революция и какви могат да бъдат търговските инвестиционни стратегии на Европейския съюз. Важно е специално, да има специален подход към тези държави по отношение на търговската политика. Тези държави се намират в сложен етап на преход и е много важно да се съобразяваме с това обстоятелство. Както комисията спомена в нейното съобщение, този доклад обхваща отделни различни области. Ние във всеки случай подкрепяме идеята повече за повече но тя е обвързана с определени условия, като например отваряне на пазарите, постигане на по-големи печалби чрез европейска търговия с тези държави. В същото време трябва да бъдат а, а, спазени устойчиви а, човешките права, а, екологични критерии. Трябва да намерим правилните инструменти за кредитиране. В тези държави няма финансови инструменти от рода на Банката за възстановяване и развитие. Ние разполагаме и с Европейската инвестиционна банка. Можем да работим с тази банка като инструмент. Важно във всеки случай всички усилия да са координирани. Възможни са им кредитни линии за микрокредити. Трябва да се създаде пространство за свободна търговия. През 2011 година в рамките на процеса от Барселона вече обсъждахме тези възможности. Важно е доколкото е възможно да се превъзмогнат нетарифните бариери. Това може да се постигне с техническо сътрудничество, с специфични инструменти за подкрепа. Важни са, трябва да се съобразим с различните здравни стандарти, стандарти за отношение към животните и така нататък когато говорим специално за държави като Либия, които са в процес на преход, но не са в Световната търговска организация, тези държави не бива да бъдат изключвани от нашите преговори. Обърнал съм особено внимание специално за помощта за малки и средни предприятия. Те осигуряват работа на около 60% от населението, от заетите в тези държави. По отношение на държавите от Магреб и Машрек, сме изправени пред олигархични структури и големи концерни, ние трябва да навлезем в економическите структури на тези държави. В тези държави имаше нещо като освобождаване в политическа посока, но а, трябва да се освободят и други аспекти, които касаят търговията. Трябва да се освободи пазара, трябва да се отвори пазарът за малки, дребни производители, а, това са сектори, които са много живи в тази, в тези държави. Обсъдихме с комисар Дехъхт възможността малките и средни предприятия да се обособят в специална категория в рамките на това споразумение, за да могат те да установят контакти с търговски партньори в нашите държави членки. Има възможност да се направят публични търгове за получаване на кредити. В рамките на доклада се споменава и търговията на юга с юга. Групата Агадир а, а, тук трябва да се спомене, че 40% от търговията на арабските републики е с Европейския съюз, само 6% е между тези държави. За това се нуждаем от специфични мерки, които да стимулират търговията между държавите от Южното Средиземноморие трябва да бъдат изградени търговски камери. Е, освен в Израел няма такива в другите държави. Е, трябва да се направи база данни, е, да се организират панеири, търговски събития, да се дадат стипендии и специално да се стимулират младите предприемачи. Искам да също така да а, усилим правомощията на търговската ни делегация, да получи тя повече а, правомощия, когато а, говорим за Китай, и за държавите от а, залива, мисля, че можем да бъдем малко по-амбициозни. Няколко думи за обозначенията за происход, за цели средиземноморски басейн. Чухме от е, министър Вале, е, той ще подкрепи нашата позиция. Нещо, което не се споменава в доклада, на което ми се струва важно, искам да го предложа. Е, това ще бъдат предложения за промяна от моя страна. Искаме да подканим всички държави членки да се, които не са подписали споразумение с ЕБВР за подкрепа на малки и следни предприятия, да го направят, защото е крайно време този процес е много продължителен. Банката би могла да бъде готова да предоставя кредити, но трябва да мине през целият процес на подписване и ратифициране. И тук доста се забавяме в тази посока. Друго нещо, което не се споменава в доклада, въпросът за жените и за младежите, на тях трябва да се обърне особено внимание в контекста на обсъжданите проблеми. Точно преди една година, случайно в същия ден започна революцията в Египет. Това са символични моменти. Искам да благодаря на моите докладчици в Сянка. Нашето сътрудничество беше много плодотворно. Бихме могли да се срещнем още веднъж и да се споразумеем за а, общи, за съвместни предложения за промени. Благодаря, господин Никола. Сега започваме дискусията. Grazie Presidente. Moscardini от НП. Благодаря, господин председател. Срещнал съм, срещал съм се с господин Риналди много пъти. Заедно сме обсъждали докладът. Задълбочено сме обсъждали проблемите. Той се опитва да обхване проблемите на, цялата среде, на целия средиземноморски район, район, който доста години беше пренебрегван от Европейския съюз. Именно сега е времето, мисля, да се решат тези наболели проблеми. Искам да се спра на две теми, споменати в доклада. Защото мисля, че можем да подобрим доклада в тези пунктове. Господин Риналди спомена споразуменията, които още не са ратифицирани и положението на жените и младежите. Мисля, че е, обезпокоителен факт, който се споменава в доклада е състоянието на нашите отношения с малките и средни предприятия, които е, като че ли са, не са официално признати като търговски субекти. Тези малки и средни предприятия не се признават като търговски дружества в пълния смисъл на думата или като предприятия в пълния смисъл на думата. Мисля, че че можем да намерим сходни черти с други малки и средни предприятия, които работят в Европейския съюз. Защото иначе всичките ни усилия за подпомагане на економическото развитие на този район няма да дадат желаните резултати. И още нещо, което ми се струва, че трябва да се спомене. споменахте колко важно е малките фирми, малките предприятия да се обединяват, за да можем да постигнем по-висока ефективност на нашите бизнес отношения, като създадем нови възможности, както в страните от Южната страна на Средиземно море, така и в е, Европейския съюз. Мисля, че това може да бъде сериозен принос към нашето економическо развитие и към економическото развитие на целия район. Виждам, че в доклада се съдържат е, предложения как бихме могли да помогнем на тези страни. Мисля, че по този въпрос вече няма никакви съмнения и трябва да гласуваме в полза на споразумение, което ще помогне економическото развитие на тези страни. Благодаря. Вие съвсем вярно споменахте, че от, за четвърти път се срещаме и разговаряме по този въпрос и за четвърти път ви поздравявам за доклада. моите съображения, изказани в работната група, бях взети под внимание. Ще бъда кратък. Госпожа Мускадини вече каза, не можахме да намерим адекватен отговор на всички събития в арабския свят. Онова, което беше важно за мен е да изкажа своята подкрепа за колегата си и съм сигурен, че ще се споразумеем за общи предложения за промени. Благодаря. Well, you, totally Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с това, което се казва в доклада. Мисля, че целта на доклада е да се подпомогне арабската пролет, се подготви, помогне на северно, страните в Северна Африка и в Близкия изток да се помогне нашата търговия с тях. А това личи и от неодавжното съобщение на комисията. А, необходимо е да сключиме споразумения с Египет, Йордания, Марокко и Тунис дълбоки и всеобхватни търговски споразумения, както се посочва в споразумението. Има нещо, което ми прави голямо впечатление. Липсата на търговия между самите страни от е, южната страна на Средиземно море. Само 6% от тяхната търговия идва от е, други е, техните съседни страни, а 40% идва от Европейския съюз. А това е голямо предизвикателство за тях и е, си струва да бъде споменато, анализирано и включено в доклада. Ние ще подкрепим вашия доклад. Има някои дребни неща, които можем да обсъдим и по които вероятно ще можем да се споразумеем. Например, добре е да се спомене, че споразумението между Европейския съюз и Марокко за реципрочни за реципрочна либерализация в областта на селско-стопанските продукти е именно онзи вид споразумение, който ни се иска да видим и с други страни. Мисля, че най-важното е темпото и скоростта, с която ще бъдат включени тези споразумения. Благодаря. И на година, и накрая господин Мърфи, докладчик Сянка от ГУЕ. Благодаря на докладчика за съобхватната работа, за доклада. Не съм съгласен с много от нещата, макар и да сме водили доста дискусии, но някои конкретни въпроси, които ще вземат формата на предложени от мен изменения. Добре е да има повече изричен, изрична критика на, взаимоотнош... на позицията на европейските правителства по отношение на Средиземноморския регион а, с обратна дата колко погрешна беше тази политика. А ние говорим за сближаване на политиките. Това е един по-общ въпрос. тоест, даването на финансова помощ на тези брутални диктаторски режими. Например, в Италия бяха обучавани охранителни специалисти, гвардейци и така нататък. И на второ място, въпроса за търговията стои тук, но е много трудно е да говорим за а, устойчиво развитие, без да споменем дълга. Реалността е такава, че Тунис и Египет, да ги вземем за пример, а, имат огромни дъл, дългове които просто разтърсват тяхните економики. Те са натрупани поради големи разходи за военната сфера от, по време на диктаторството. И сега народа трябва да плати тази цена а, на натрупаните дългове пред, през много години. И трето, въпроса за ролята на корпорациите в Северна Африка, в Близкия изток. Липсата на прозрачност а, например, как оперират нефтените компании в залива, в Либия и на други места. Нито една от тях не публикува статистика какво плащат докато, например, Съединените щати имат много по-стрикни изисквания и стрикни правила. Това бяха основните неща, които искам да кажа. Аз не съм привърженик на откриване на преговори с дълбоки всеобхватни споразумения за свободна търговия DCFTA, защото това показва че нещата едва ли не са еднакви. Това е част от конкурентна, политика за конкурентно способност, демокрация, красиви думи, човешки права и така нататък. Благодаря. Сега, като че ли няма други желаящи да вземат думата, да изслушаме становището на комисията. София Муниус, имате думата. Благодаря и аз ще съм много кратка. Комисията с изцяло съгласна с доклада. Има много елементи, които споделяме. Нуждата от да е една добра търговска политика и затова мандатите, които поискахме от съвета, бяха фокусирани за тези четири страни, при които наблюдаваме развитието на демократичните процеси. и Всичко ще зависи от как ще върват нещата до февруари, когато ще открием подготвителния период. Съгласни сме, че трябва да се спреми на нетарифните бариери в контекста на регионалната търговия те а, знаете, че в Агадир и в Бахта се направи напредък, но и той не е достатъчен в контекста на регионалната търговия. Съгласни сме, че трябва да се обърне специално внимание на малките и средни предприятия и ние ще направим това по време на бъдещите преговори, когато обсъждаме обществените поръчки. Съгласни сме и за представителството, делегациите по региони и най-общ вид одобряваме доклада, защото е в съответствие с политиката, която възнамеряваме да изпълняваме в бъдеще. Благодаря. Председателя. Да се върнем сега на докладчика, да му дадам думата за последни коментари. Няма какво много да добавя. Искам да благодаря няма много какво да добавя. Искам да ви благодаря за коментарите, за вашата подкрепа. Имаше и критика от страна на Пол Мърфи. Всъщност това са въпроси, които вече сме обсъждали. Разбира се, трябва да бъдем критични, а, онова, което се случва в политиката между Европейския съюз и а, Средиземноморието, може на места да има място за цинизъм, като се има предвид а, как до сега сме се отнасяли към диктаторските режими, а, но нашите, нашата търговска политика до сега не допринесе много за развитието на тези държави. Например, в областта на кооперативите и на малките и средни предприятия. 70%, както споменах, са заети именно в малки и средни предприятия. не, няма смисъл да говорим за минали неща. Става въпрос да подпомогнем тези държави сега. Държавите, които се намират в ситуация на преход, разбира се, както каза комисарят Хихт. Трябва да направим всичко по силите ни, да подходим а, интегративно и да намерим подходящите инструменти, за да реализираме нашата политика. А, ние сме единни, за да поемем нов курс а, между нашите институции. Благодаря. Срок за внасене на изменения 17 февруари а, по обяд сега минаваме на точка 17, схемата на системата на тарифни преференции, обща система на тарифни преференции ОСП. Докладчик е Кристофър Филнер. проведахме широка дискусия, като включихме проекто доклада. Сега ви даваме възможност за кратка дискусия по измененията около 180. Това свидетелства за противоречивостта, противоречивия характер на проекта, както и за чувствителността на някои от е, аспектите. Давам думата на докладчика, за да изслушаме възгледите му по измененията, след което ще дам думата на членовете. Господин Фелнер. Благодаря, господин председател. Много са измененията, наистина. Но ако човек си, си отдели времето а, да ги разгледа, аз направих това през уикенда, може да се поотпусне и да види, че не са чак толкова много, защото голям брой се повтарят и си приличат и са едно и също. Около 50, ако ги категоризираме, а не 180. Аз реших да ги раздела на четири категории. Първо, по кои страни се отнасят. Второ, продукти и преференции. Трето, предпазни клаузи. И после ОСП+. Ще коментирам в този ред по категория по категория няма всъщност, казва оратор. Да, просто искам да кажа, че за процеса, който ни предстои, е много важно да въз, максимално да се въздържаме от дублиране на целия този процес, защото ако Европейския парламент иска да бъде а, принадена стойност, по-скоро трябва да подходи политически, а не страна по страна. Това е за мен ключовия, ключа към успеха. Сега да мина по същество. Сега, кои страни са включват? И едни, които, изменения, които целят по-голям брой държави, други обратното. Тоест, това са пак две групи. Например, предложение да извадим страни, които имат само 1% от световната търговия. Това става ясно от съответните изменения. Това всъщност са, са Индонезия и Тайланд. А, като знаем, че Китай има 98% тук всъщност пак става дума за нации с голямо население. Например, Тейлър, колегите Тейлър, Шулц казват, че трябва да постигнем диверсификация. Аз самото начало заявих, че виждам логиката и на двете тенденции, но моята основна загриженост е съвместимост с правилата на СТО. Вие правите тези предложения за изменение, за изваждане на Индонезия и Тайланд, но ако кажем това, 1% като прак, тогава трябва да може би поставяме под въпрос законността на разпоредбите на СТО. Още в началото смятам, че е важно да оценим каква, какво значение, е, каква тежест поставяме на съвместимостта с критериите на СТО. Другата област са продуктите и преференциите нивата на преференции. Ще говоря първо за второто. Много изменения искат да се намали преференцията, т.е. ОСП да не бъде чак толкова преференциално, както днес. 5% да спадне на 3%. Роберт тук иска дори иска да остане 5%. Или пък предложение до 4, 3,5. Трябва да намерим някакъв консенсус и то разумен. Защото в края на кращата трябва да се спрем на една цифра. Това не е научна, това не е атомна енергетика, не е сложна тема, тук просто трябва да намерим баланса. Сега, кои продукти се включват? Дали да, и пак предложенията едни искат да се намали списъка, други да се увеличи а в случая трябва да се оцени по достоинство всеки отделен продукт. Някои колеги искат, се спират на някакъв продукт, искат той да отпадне, защото е важен за най-малко развитите държави. Това може да е разумно. Но аз мисля, че едно нещо, което трябва да оценим, когато разглеждаме продуктите един по един, да нямаме предвид само страните по схемата и най-малко развитите страни, да видим какви ползи ще има за едните и за другите. Не трябва да забравяме, че има и държави извън ОСП, които могат да се възползват от това, че извадим някой продукт и прибавим друг. И това може да не бъде най-слабо развита, може да е САЩ, например, който да използва ножицата маржа между двете. Аз не искам да кажа тук, че то, те са лоши или добри, е, тези продукти, просто трябва много строго да ги оценим и да намерим правилния то равновесие. Сега за предпазните клаузи, две са различни. Сега, първо, да се улесни самата редакция текстил, например, дрехи, но някой искат да се промени прага. Аз съм отворен за това как да формулираме, т.е. каква точка да бъде точно текста. Въпросът е да не създаваме допълнителна неяснота. Защото ако променим критериите, с цел да създаваме по-голяма несигурност, тогава самата ОСП няма да е полезна за толкова много. Ние искаме фирмите да използват ОСП и да се възползват от ползите за развитие. Така че отворен съм за промени в текста. Но моля ви, не забравяйте да не бъде в посока да въвеждаме неясноти. Сега за ОСП+. Това е сложна област. Трябва да решим какво искаме да променим в ОСП+. Дали да бъде инструмент за повлияване на трети страни в важни области. Някои колеги добавят нещо. Мисля, че господин председател, вие добавихте неразпространяването на ядрени оръжи. Пакистан може би е страна, която ще бъде засегната от подобно нещо. Аз ви разбирам, но от друга страна, ако искаме наистина да се опитаме да променим политиката на Пакистан в тази област, тогава трябва да направим привлекателно самото членство в ОСП т.е., критериите да са такива, че да искате да сте член. Защото ако економическите критерии са толкова строги и високи, че никой не може да стане член, тогава нито една държава няма да се опита да, да постигне изискванията на тези 27 сключени конвенции. Т.е. да има едно градиране в ОС. Т.е. ако има градиране, Тогава, примерно, да речем, премахването на смъртната присъда, трябва да си зададем въпрос, искаме ли ОСП плюс като инструмент? И тогава вече е важно да видим какво броя конвенции, ако искаме лошо градиране, по-високи економически прагове, тогава неща няма да има, да не постигнем особена промяна, защото малко държави ще искат да се присъединят. Ако добавим конвенции, ние правиме по-малък брой страни допустими за участие в ОСП. Най-много симпатизирам лично на тези изменения, които гледат как да гарантираме повече, държавите членки, които са членове, да отговарят на критериите. И да имаме една добра система за контрол, защото тогава нашата, нашите правомощия ще бъдат по-укрепени и ОСП ще бъде по-мощна. Това е личния ми поглед върху тези изменения, но комисията трябва да направи своя избор. Така аз чета измененията, но с удоволствие ще чуя коментарите на колегите. Благодаря. Благодаря ви за това изложение. Нека чуем какво има да кажат членовете на комисията, особено докладчиците в сянка. Дейвид Мартин не е тук, или Менендес. Благодаря господин председател. Само ще прочета а, бележката, която бях помолил да прочета, а, тъй като не би е, борен тази седмица. Той смята, че докладът е добър. Той казва, че вместо пълното изключване на всички страни с по-високи доходи, е необходимо да се включат на някои страни, където има ниско ниво на разнообразие и развитие. Той предлага праг, който в момента се прилага от полицията, а когато става дума, а, кои страни могат да бъдат приети в системата на а, а, ОТП. Според него, ако прагът е много висок, все пак ще бъдат дохванати страни като Куба, Габон, Ботсвана и Еквадор. Колкото а, до а, продуктовият обхват, а, той предлага да се включат някои е, суровини, които нямат особено въздействие върху економиките на най-слабо развитите страни. За преходния период, две годишен преходен период се предлага за статута на най- облагодетелствен търговски партньор. Сега ОСП плюс комисията предлага а, система на мониторинг, като специално внимание се отделя на а, трудовите и, и човешки права. Той смята, че това е положително. Конвенцията според него не трябва да бъде преразглеждана или дискутирана много, защото това само ще я разводни. трябва по-скоро да се постараем да я прилагаме. and if this is adopted, we need... Трябва внимателно да следим въздействието им върху най-слабо развитите страни. А, трябва да използваме ОСП Плюс, за да се борим за подобряване на стандартите за опазване на околната среда и човешките права. Той също така предлага изменение за критериите за ОСП+. Той смята, че трябва да настояваме за строго и пълно прилагане на конвенциите и смята, че сегашните предложения определят критерии, които са твърде ниски, недостатъчно взискателни. Той смята, че страните, които са ратифицирали конвенцията, но не изпълняват някои от критериите, трябва все пак да бъдат допускани в ОСП+. Исках само а, да ви кажа да, и моите изменения какви са. Много по-бързо, по-кратко ще е това, което кажа, това, което прочетах. Струва ми се, че най-добрият начин за Европейския съюз да изпълни поетите си ангажименти към Латинска Америка и да съхрани интересите на по-слабо развитите страни е следният. Страни с средно ниво на доходи трябва да бъдат изключени от тази система – Значи предлагам да изключим онези, които, до които се пада повече от 1% от световния износ. Мисля, че прагът за текстилните произведения трябва да бъде около 10%, а вече имаме 14,5%, предложение 14%, 14,5%, това може да има вредни последствия. Трябва да помислим за прага на уязвимост е, тъй като това може да бъде проблем и за някои среди членки на Европейския съюз. Сега Николо Ридалди от Алде. Господин председател, ние подкрепяме този текст. Но имаме две насоки, в които се движи нашата мисъл – не бива да се боим от промяна в списъка на държавите, дори и да има недоволни. Изпитваме натиск от различни институции за запазването на някои държави и техния статут, но това развитие трябва да бъде достоверно и устойчиво не бива да се страхуваме да реагираме на специфични ситуации. Това за точка А изключване на определени държави от списъка. Това е мое лично мнение. Може моите колеги да не са съгласни с мен изцяло когато говорим за 1% от световната търговия като критерий, знам, че това може силно да повлияе на економики, които много страдат от економическата криза, страдат от безработица, от силна конкуренция. Моят, моят колега Менендес иска този прак да бъде повишен на 10% за текстилния сектор. Ние подкрепяме това. Благодаря, господин Стърди. Thank you, благодаря, господин председател. А, well, Кристофър, Кристофър, ти избираш често доклади, които са спорни и противоречиви. А, за да а, помогнем за устойчивото развитие и доброто управление, а, мисля, че този доклад е отличен и може да помогне именно за това. Мисля, че ние приехме доводите на комисията, че е необходимо да намалим броя на страните бенефициенти. И не смятам, че трябва да включваме страни, които имат доход над средния. Съжалявам, че тук редица предложения противоречат на предложението на комисията по отношение на някои стоки, които са така деликатни, примерно като текстила от 2,9 милиарда на 1,7 се предлага намаляване. Предлага се задълбочаване и разширяване на стоките, които се включват. Това е за да не се получи преференциална ерозия и да се предотврати а, рискът за европейската промишленост. Най-голям натиск най-слабо страни, на слабите страни, развитите се страни, идва от изгряващите економики, особено Китай. Трябва да кажа, че Кристофер прави добро предложение. Много страни, които бяха включени поначало, съвсем не подкрепяха принципа за да помагане на, подпомагане на развиващите се страни. Благодаря. Благодаря. А сега Шулц. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Вече сме разменили мнение по отношение на този регламент. Последния път, когато го обсъждахме, както и други колеги, бих се съгласил с групирането на измененията на, на три групи. Първо, това са, е критерият доходи. Той трябва да бъде на равнище такова, че да бъдат облагодетелствани страните, които имат нужда от това. Те да бъдат бенефициенти. А, значи, тарифни преференции трябва да се дават на страните, които имат нужда от тях. бих се съгласил по-скоро с критериите, предложени от първоначалния вариант на доклада, от докладчика. Бих искал да се внесат изменения и в въпроса за делегираните актове, за да може да се уточни текста И трета категория изменения се отнася до това, че е необходимо едно ново разбиране. Говорим не само за страни бенефициенти, а и за определени региони. Защото струва ми се, много важно е да имаме така възможност да сравняваме страните. когато става дума дали да получат или не статут на бенефициенти за да може критериите за бенефициентите да се прилагат в една по-дългосрочна перспектива. Mm. Say, have... uh, uh, uh страни, които имат определен, определен статут, трябва да uh, имат възможност да се развиват uh, и към тях не трябва да се прилагат прекалено строги критерии, които биха им попречили на тяхното развитие. Това са моите забележки във връзка с измененията. И, както казах, ще имаме възможност да обсъдим тези изменения и да стигнем, надявам се, до конструктивни е, споразумения и компромиси. Благодаря. А сега? Зелените, от зелените, Енант. Благодаря, господин председател. Имаме и ние някои конструктивни предложения, които могат да направят добрия доклад още по-добър. А, интересно е да водим тази дискусия тук. След като чухме думите на датският министр по въпроса на търговията, тя ни каза, че основните ценности на Европейския съюз не трябва да се забравят, когато обсъждаме въпроса на търговията. И като имаме предвид общите тарифни преференции, не трябва да забравяме нуждите на развитието. А, ма, нашата цел е да се премахне бедността, да постигнем, а, а, а, реализираме целите на, а, за развитие на хилядолетието. И критерият за използване на категорията доход над средния, която използва Световната банка, съгласно който да се види дали на една страна трябва или да не се даде ОТП, е въпрос, който трябва допълнително да се обмисли. Защото има над 30 страни, които са в категорията, така, горната част на средният доход, към тях се, а, могат да се приложат сегашните критерии за а, уязвимост във връзка с ОТП. Защото тук става дума за доход от 4 а, а, до 8 хиляди долара на глава от а, населението. И оттеглянето на общите тарифни преференции ще направи тези страни по-уязвими, ще засегне тяхната економика и тяхното економическо развитие. Затова. А може ли по-кратко, казва председателя? Затова предлагаме, а, че трябва да се даде възможност за регионална интеграция. И много съм доволен, че господин Шулц също спомена тази необходимост за да се даде възможност на развиващи страни, които се обединяват, които са създали митнически съюз в, своя регион, да получат съответна класификация за и да бъдат им дадени общи тарифни преференции. Ние също така предлагаме никоя страна, която се определя като уязвима, да не бъде изключена от тези общи тарифни преференции преференции. Това е всичко. И а, ще говорим за компромисите. Надявам се, че а, ще имаме положителен принос за развитието на тези страни. А сега Москардини, накратко, ако обичате. Искам да оценя достижението на докладчика, защото тук става въпрос за много сложни въпроси, които не са достатъчно добре осветлени от нас. Тази работа, този труд трябва да отговаря на изискванията на СТО. Преди една година се споразумяхме за регламенти и ние като Европейски парламент твърдим, че се отнесеме критично към а, разпоредбите на СТО. Може да има и друг път, по който да тръгнем. Може СТО да предложи някакви промени защото в Доха до сега не беше постигнат никакъв напредък. Може да има и други пътища за постигане на напредък. Един вид революция в подхода, в концепцията. До сега не сме мислили за развиващите се страни но става въпрос и за други държави, като Китай от една страна с развиваща се економика, Става въпроси за много бедни държави, където ситуацията има друго измерение на трагичност. Така че или ние предлагаме наш път, или се съобразяваме с а, онова, което СТО а, разпорежда. Ако посмеем да противоречим и назовем държавите поименно, които имаме предвид, това ще предопредели един собствен наш път. когато е, говорим за е, различни възможности, няма да, е, няма да стане въпрос за ядрени оръжия и за наркотици. Както вече съм споменавал и друг път, във връзка с общите тарифни преференции, трябва да не забравят страните а, главната цел да се приоритизират най-бедните страни и това не трябва да има значителни вредни е, е, ефекти върху промишлеността на страните на Европейския съюз. Смятам, че а, тези предложения не са, не отговарят на нито едно от тези две изисквания. А, а, ОСП, а, а, общите тарифни преференции, а, ОСП плюс, а, а, включват нови страни, като Пакистан и други а, а наред с това трябва да ви препомня, че имаме Латвия, Литва, Румъния и България, страни в Европейския съюз, които са с доходи под средното. Те разчитат на износ, включително и на текстилни продукти, и те ще бъдат много зле ударени, ако се приеме подобно предложение. Според мен, дори ако се приемат моите изменения, и ако приемаме предложението за ОСП+, това ще има опустошителен резултат за много високо конкурентните промишлености на Пакистан, Филипините и другите, където заплатите са много ниски. Според мен това няма да бъде в, в економически интерес на Европейския съюз и на заетостта в Европа. Така че по време на криза, когато много от нашите страни членки имат висока безработица, не е време да проявяваме такава великодуш, такова великодушие. А сега ще дам думата на докладчика. Комисията. Комисията. Може би комисията може да ни осветли по един въпрос за обхвата на държавите. На кои държави ще се включат в тази схема. И връзката с разпоредбите на ОСП, а на СТО, извинете. Сега комисията, имате думата. Благодаря и за вашите изказвания. Бъдете сигурни, че ние ще получите детайлен коментар във всяко, за всяко едно от 180-те изменения. Искам е, много кратко да се спра на няколко неща и да отговаря на въпроса да отговоря на въпроса на е, докладчика. Ще започна казвайки, че трябва да не забравяме, че това е инструмент, който е по законите на СТО. Нищо по-лошо от това да видим е, СТО да излезе с ново СТО да излезе с нова пет дни след като ние на, свършим нашата работа. Двама конкретни риска. Че да не постановяваме правила произволно, а, вместо по международни критерии. С това отговарям на вашия въпрос. Кой в международната общност е казал, че след като стигнете 1% дял в световната търговия – вече имате друг вид нужди. Аз трябва да кажа, че за повечето, ако не за това, за покритието на държавите. Втория риск, че постановяваме правила, които не са свързани с нуждите на економическото развитие в духа на СЕТЕЛ, а по-скоро политическите цели, които може да са достойни но не са насочени към задоволяване на економически нужди. Трябва да се разбере, че не бива да подромваме основните цели на това предложение. Първата е, разбира се, на, се фокусираме върху най-нуждаещите се и да постигнем внимателен баланс. Не трябва да включваме повече продукти, повече държави, повече преференции, защото, както каза председателя, това ще бъде за сметка на най-бедните, на най- слабо развитите. А това не е нашата цел. Но едновременно с това, това не е по-малко важно от първото, което казах, не бива да превръщаме ОСП в един инструмент само за най-слабо развитите да, включим, да изключим допълнителни страни и всички останали неща, които казахте, би било лесно. Но тогава ще получим една празна черупка. 240 милиарда да спаднат само на 25, една десета по отношение на вноса. И от тук трябва да се извади още и тогава ще имаме е, парагра... ще имаме а, прак от 0,5%, драматичен спад. Всичко това трябва да се вземе предвид, както според нас трябва да се вземе предвид. И тук съм съгласен с докладчика, че не можем да позволим да им правим изменения, които намаляват предсказуемостта, защото те няма да струват нищо. Някои изменения също превръщат ОСП плюс е, точно в такова нещо. И аз ще отида по-далеч от казаното от доклада. Нека да обединим е, онези изменения, които ограничават економическите критерии, онези, които разширяват списъка на конвенции. Колко държави тогава ще са допустими за ОСП плюс? Нула. Нула, повтарям. За нас това ще бъде пропуск пусната възможност да потвърдим международните ценности. И също няма да подкрепим устойчивото развитие. И последно има няколко изменения, които са невъзможни да бъдат а, и, реализирани. Например, за уязвимостта като критерий да бъде включен. И както казах преди, ще ви изпратим нон-пейпер, с а, богата информация, която вече почти сме включили в анализа въпроси и отговор и ще бъде на вашите услуги и се надяваме, че заедно ще, ще бъде, резултата ще бъде да подкрепим държави, които уважават международните ценности, но същевременно са и крайно нуждаещи се и също да спазим изискванията на СЕТЕЛ докладчика. Първо, смятам, че това, което Дейвид Мартин каза в изказването си, е всъщност е много важно, напомням не за мен. Като докладчик, аз е, човек обикновено четеше измененията и казваше, а да, това са възгледите на, на членовете на комисията. Щом имаш становище, даваш и изменение. Но не е точно така. Можеш да имаш становище и не да не дадеш изменение. Тоест, трябва да взема предвид и това, което не е казано от тези, които не са казали нищо под формата на предложени изменения. По обхванатите страни дискусията около това. Предизвикателството с 1% разбирам. Че казваме, това са големи страни, просто защото са такива. И по никой начин не се вземат предвид нивото на бедност, на развитие, защото тук опира до големината. Или да са от праговете при текстилните продукти. Разбирам, че ОСП схемата е предизвикателство за текстилната промишленост, но същевременно е важно да признаем факта, че когато се отнася до праг за предпазните клаузи, например, или за текстила, това предложение не е по-стриктно от съществуващото ОСП. Прага за предпазните клаузи, например, е просто преизчисляване <clears throat> на база броя на държави. <clears throat> Тоест, не правим опита да, да улесняваме вноса или да, да затрудняваме вноса на текстил. Просто остава нивото от днес. Разбирам, че някои държави не харесват днешната система на ОСП, що се отнася до текстилните продукти, но предложението на комисията се опитва да промени баланса в текстил, що се отнася до текстила. Аз сигнализирах в оригиналното си предложение – що се отнася до предпазните клаузи, за да удовлетворим всички тревоги по отношение на състоянието в момента. И на последно, но не по важност място, Кристина спомена да променяне на законодателството на СТО и да се използва тази възможност. Аз ви разбирам. И на, съм изкушен че доклада Фелнер ще промени законодателството на СТО. А едновременно с това а, а, ми прилича на хазарт, защото ако не успеем се с него, ние рискуваме да загубим много и да изгубим ОСП+. както каза представителя на комисията, въпросът е искаме ли ОСП или не. И мисля, че това е дискусията между докладчиците в сянка, защото ако го я искаме, трябва да бъде и привлекателно, и ефективно. Иначе, ако сме честни, просто ще го оставим настрани. Не можем да задължаваме държавите да прилагат всички тези 27 конвенции. Благодаря председателя, благодаря много. Гласуването ще бъде на 29 февруари. Сега минаваме, както бе обявено, на точка 33. Законодателно досие отмяна на регламент 1342 от 2007 година относно администрирането на определени ограничения върху вноса на някои стоманени продукти от Руската федерация. Робърт Стърди е докладчик. Първа обмен на мнения. Давам думата на Стърди. Имате думата. Благодаря, господин председател. А, това е свързано а, с влизането неодална на приемането на Русия в СТО. А, това е важен жалон в включването на Русия в световната търговия. Тъй като аз